Yesterday. Добър ден. Вчера и днес има заседание на комисията Либе. Long sessions to go, but we're having an afternoon session. Дълги са сесиите, но тази днес е по-рано. За мен е чест и се радвам, че тук е комисар Йохансон, която ще говори за вътрешната сигурност и стратегията за вътрешна сигурност. Едно от измеренията на нейния ресор – Отговаряше за сигурност този комисар, е, но сега тя отговаря за вътрешни работи, което включва и сигурността. Ключов елемент за европейските граждани. Има в заключенията на съвета от юни 15 година заключения Дава дума за стратегия от 15 до 20 година. И един пълен дебат по въпроса, който бе поискан. Настоящата стратегия има няколко документа, които трябва да се вземат предвид. Заключенията от 2014 година на съвета, съобщение на комисията, Европейски план за сигурност, прекъсване на организираната престъпност, борба с киберпрестъпността и има също и съвместен документ на председателството по време на румънското председателство за нова стратегия, изготвена през юли 19 година. Ще има обмен на становища с комисар Йохансон по случващото се последните години, както и бъдещето пред нас. И след това ще може да има обсъждания. Един час трябва да продължи този обмен на становища. Имайте предвид това, за да може да си разпределим времето добре. Заповядайте, госпожо комисар, за следващите 10 минути. След това ще дам думата на координаторите. Който иска да се изкаже, да вдигне ръка или въобще да се оповести, за да мога да ви включа. Заповядайте, госпожо Йохансон. Благодаря, господин председател. Много се радвам, че съм тук. Ще говоря за вътрешната сигурност. Става дума за сцеплението на обществото и за това как гражданите могат свободно да действат. Жените трябва да имат същата свобода да действат като мъжете. Децата трябва да бъдат защитени, тъй като децата трябва да бъдат, имат такова право да бъдат защитени от насилие и злоупотреби. Има много важни аспекти на вътрешната сигурност, включени тук. Всички знаем, че разчитаме един на друг всяка държава членка разчита на останалите за своята сигурност. За това трябва да работим заедно. Макар, че Имаше много положителни развития, доверието се увеличава между държавите членки, но остава още много да се направи. Подобри се капацитета за преодоляване на проблемите пред вътрешната сигурност, но сега престъпността се пренася онлайн. Използват нови технологии и нови бизнес модели и трябва с тях да се справим също. Преди да навляза в новите предложения, бих искала да подчертая, че трябва да изпълнем вече взети решения и по-специално да спомена изпълнението на новата информационна система за оперативна съвместимост. Питаме държавите членки колко, подготов, колко са готови за това изпълнение и се оказва, че още много може да ни тревожи. 16 държави членки все още нямат национален план за изпълнение. 11 държави членки не са направили оценка на националното законодателство, което е нужно. 12 държави членки не са провели оценка на ресурсите, които са им нужни 17 държави членки нямат детайлен план. Това беше едно от посланията ми миналата седмица на неформалното заседание на министрите. Всеки от министрите трябва да приоритизира тези въпроси, тъй като ние разчитаме един на друг и не можем да заработи системата преди последната държава членка да си е изпълнила задачите. Така че това е изключително важно и аз ще продължа в тази посока. Още нещо. Предложенията за е, съдържание с терористичен характер онлайн. Имаме нова комисия, нов парламент, нови докладчици, нови докладчици в сянка и мисля, че сме готови да продължим напред чисто политически. Аз съм готова да работя с вас, за да намерим компромис със съвета за презграничния елемент на мерките и този тип съдържание онлайн, тъй като то е важно. Законодателство с електронните доказателствени материали. 80% от всички следствени действия а, съдържат електронни доказателства. Нека кажа нещо за новото предложение и новата инициатива, която планирам да стартирам. Преди да навляза в подробности, нека кажа, че когато говорим за ново законодателство, аз държа подходът да почива върху доказателства. Трябва да направим така, че Европейската комисия да проведи консултации с заинтересованите страни, да направи оценка на въздействието, винаги когато е възможно. Трябва да подготвим по оптимален начин всяко едно ново предложение. Трите сфери на приоритети са радикализация, тероризъм, организирана престъпност And, sorry, <laughs> fighting criminal... Извинете, и борба с престъпленията в цифровата епоха. Когато говорим за тероризма и радикализацията, много е направено, но трябва да се направи още много повече. Вижда се, че всички наскорешни терористични нападения са извършени от местни лица и това не бива да се забравя. Използват се ниски технологии, често тези нападения са на обществени места, не се използват скъпи материали, което е друго предизвикателство. Трябва да вземем също предвид и заплахите, свързани с използване на химикали, дронове или други безпилотни които, самолети, които могат да се използват за нападение на инфраструктурни обекти. Джихадистският тероризъм си остава голяма заплаха за Европейския съюз, но има и друга голяма заплаха, свързана с десните, крайно десните екстремисти. Според Европол, държавите членки са отбелязали 129 терористични нападения през 2018 година. 1056 човека са арестувани престъпления от терористичен тип. Нужно е да имаме по-добро полицейско сътрудничество, споделяне на информация. Нужна е сигурност по границите на Шенген – и евентуалното връщане на терористични бойци. Нужно е се предотврати и радикализацията. Мрежата за хора, които са запознати с радикализацията, работи добре и се надявам да продължи да работи по този начин. Нужен е диалог с частния сектор. Интернет форумът доказа, че е много полезен – той ще помогне на усилията ни да намалим терористичното съдържание онлайн. Нужни са и нови предложения за критичната инфраструктура. Днес законодателството е само за енергетика и транспорт. Подготвяме предложения, които може да включат, например, финансирането, здравеопазването и водите. Надявам се това да влезе в това предложение. Организирана престъпност. Трябва да засилим борбата с организираната престъпност. Европол казва, че над 5000 такива група в момента са обект на следствени действия в Европа. Това е едно увеличение с 50% в сравнение с 13-та година. Трябва да подобрим полицейското сътрудничество и обмена на информация – това също се отнася и до борбата с тероризма. Трябва да засилим рамката за сътрудничество между правополагащите органи и полицейските власти. Имаме нужда от правна рамка, която е устаряла и разпръсната в различни текстове. Тя трябва да бъде модернизирана, за да помогне на държавите членки да работят по-добре заедно. Трябва да актуализираме мандата също на Европол – Агенцията трябва да може да обменя данни директно с частни страни, като банки за финансовите престъпления, интернет-дружества за терористично съдържание онлайн и детската порнография. Трябва да подобрим начина по който се обменя информация от полицейските власти и решението от Прюн. Тези решения дават възможност на държавите членки автоматично да търсят в различните национални бази данни на пръстови отпечатъци, ДНК и така нататък. Те обаче не са актуализирани и трябва да се модернизира обмен на данни. И да се допълнят допълнителни данни. Печалбите на организираната престъпност са огромни. Нужно е много повече, за да се подобри възстановяването на средства или замразяването на такива. Само 1% сега от тези печалби биват конфискувани. Така че ето това е една сфера, в която са нужни нови предложения. За да спре поток от средства, трябва да се спрат и наркотиците. Те са не само заплаха за индивидите и семействата. Това са безкрайен източник на средства – за организираните групи. Наркотиците стават все по-силни, все по-ефтини. Те се произвеждат дори в Европа. Излизаме с нова програма за наркотиците. Ще излезем и с нов план за търговията с огнестрелни оръжия. Незаконните оръжия ще попречат на терористични нападения. Едно изследване показва, че 35 милиона огнестрелни оръжия се притежават незаконно в Европейския съюз. Това е 2018 година. Трябва да направим нещо и за трафика на хора. Трябва да се криминализира използването на услугите на лица, които са били обект на трафик. Що се отнася до цифровизацията, трябва да преодолеем пропаста между способностите да, на следователите и на изпълненията. На извинете, престъпниците. Това са нови предизвикателства, но се дават и много възможности. Днес полицейските служби не успяват да опазят децата от злоупотреба онлайн. Това ужасяващо престъпление нараства експоненциално. Нашата полиция трябва да може да използва технологиите много по-ефективно и ефикасно в сътрудничество с частния сектор. Педофилите постоянно използват анонимността на интернет, както и възможности за кодиране и криптиране, както и такива апове, за да се изподелят материали и не, така не могат да бъдат и открити. Нека да ви дам примери за текущи следствия. Над 200 000 активни ползватели на определени платформи са защитени от криптиране и така крият педофилските си действия. Това е важна задача за новите инициативи. В заключение, много бе постигнато, но Мятам, че европейските граждани, държавите членки и вие, членовете на Европейския парламент, очаквате от нас да направим още повече, за да защитим гражданите, да защитим жените, децата и да изградим връзка между държавите, членки и гражданите. Аз съм убедена, че ако работим заедно, работим активно не само с държавите членки, но с всички, които участват в сферата на вътрешната сигурност, ще можем да направим стъпки напред борбата срещу организираната престъпност и тероризма. С удоволствие ще ви отговоря на въпросите, очаквам и вашите идеи по новите предложения, с които излизам. Благодаря ви. И аз ви благодаря за този общ преглед на всички въпроси. Започваме с координаторите. Дигайте ръце останалите, за да си отбележим имената ви. Много ви моля, обаче после да не отсъствате. Госпожа Мецола от името на НП. Благодаря, благодаря госпожо комисар за това, че сте отново в нашата комисия и за това, че конструктивно ще работите в сферата, в която работим и ние. Когато говорим за шенгенската зона и липсата на вътрешни граници, ние обикновено се гордеем. Това е пример за нас, за европейско сътрудничество но както казаха мнозино, ще си заровим главите в пясъка, ако също не кажем, че има реални проблеми, свързани с сигурността около шенгенската зона. Тя се използва от престъпници, които се възползват от нашите системи или за терористична цел, или за целите на организираната престъпност. В същото време разбираме, че сигурните външни граници са задължителни, за да работи Шенген. Как можем ние или трябва ли според вас да увеличим мерките по нашите граници, така щото да имаме вътрешна сигурност и след това да засилим усилията си в борбата срещу тероризма по начин, който да е пропорционален. Тази сфера държавите членки държат на своите прерогативи. Може ли да обясните как вие виждате възможностите за подобряване на обмена на информация? координация между държавите членки и накрая споменахте, преразгледахте законодателството за огнестрелните оръжия. Последният път това бе много труден процес и много продължителен процес. Призовавам ви да направите така, че всички държави членки, но и отделните заинтересовани страни, представители на спорта, колекционерите да бъдат включени в всички преговори, свързани с огнестрелните оръжия, защото не става дума само за престъпна дейност, има и такъв спортна дейност или колекционерска дейност. Колеги, закъсняхме тази сутрин много, защото се трупаха въпросите. Всеки искаше да се изкаже. И сега Днес след обяд това може би пак ще възникне. Над 20 човека имам в момента. Моля да ни помогнете. Моля да бъдете оптимално кратки, за да може и да има време за отговори. Един час е отделен само. Иначе пак ще имаме проблем. Госпожа Зипел. And... Много ви благодаря. Благодаря ви за изложението. Благодаря ви за диалог, който водим. Тази сутрин обсъждахме увеличението на вноса на наркотици в Европейския съюз и по-конкретно внасянето им с контейнери. Така че от тази гледна точка съм съгласна, че охраната на външните ни граници е от първостепенно значение. Взехме обаче решение да, да оздравим граничната охрана, но се оказва, че изпълнението закъснява, защото държавите членки не правят това, което се очаква от тях. Така че какво точно конкретно правим? Тъм, преди малко чухме данните за оперативната съвместимост и това колко държави сега започват да превръщат оперативната съвместимост в практика. Отново се вижда липса на ефикасност от страна на държавите членки. Така че се питам дали действително имаме нужда от нови мерки или би следвало по-скоро да се съсредоточим върху изпълнението на вече приятите мерки. И пък ние само взимаме символични решения, без обаче да се вълнуваме дали те се изпълняват на практика или не престъпната дейност много бързо се развива и се приспособява към новите обстоятелства. Така че се питам, дали е отвъд всички конкретни мерки нашите право прилагащи органи също са способни толкова бързо да се адаптират и дали разполагат с нужните специалисти в отделните области. Смятам, че нашите не, не, национални правоприлагащи органи трябва да се занимават с въпроса, да разработят специални екипи за борба с е, специалните видове престъпност. При няколко години се шегувах с идеята, която обаче вече не ми се струва толкова лоша. Да имаме някакъв вид еразъм за правоприлагащи правоприлагащите органи, за да се обменят най-добри практики и да видят какво се прави в останалите държави членки. Освен това, сътрудничеството може да се подобри чрез създаването на повече съвместни разследващи екипи. По този начин сътрудничеството ще надхвърли конкретно определените мерки. Радвам се, че, че споменахте засилването на екстремизма. И мога да ви кажа, че от германска гледна точка това е много по-важно по отношение на борбата с тероризма, по отношение на демокрацията с някои форми на тероризъм започва да представляват заплаха за демокрацията ни, защото цели общности и цели семейства се оказват заплашени, хора се отказват да се кандидатират за местни и оригинални избори. И фактът, това се дължи на факта, че позволяваме на екстремисти да заплашват тези хора. И последния коментар е свързан с киберсигурността и престъпленията в интернет. Тъжно е, че в този контекст винаги цитираме педофилията. Това е проблем, действително, но е вярно също така, че криптирането е много сериозен проблем. И се питам какво правим по въпроса, защото да твърдим, че се, твърдим, че се за влушава проблема с тормоза и злоупотребата с деца онлайн. Така че да, там се разпространява материал, снимков материал, може би дори и видео, но истинският тормоз се осъществява в реалния живот и не бива да забравяме този аспект. It's from the interpreters. <coughs> Surely, it seems we're going to have to do it too <coughs> this afternoon се сутрин закъсняхме с графика и се не може да помолим водачите за допълнително време. Сега или пак трябва също да направим и да продължим на английски, но ще помоля поне координаторите да се придържат към 2 минути за изказване. 22 човека са пускали думата отвъд координаторите и вече надхвърлихме предвиденото ни време. Така че, моля ви, помогнете ни. Думата има госпожа Интфелд. Благодаря, господин председател. Ще се опитам да бъда съвсем лаконична. Първо, добре дошла, госпожо комисар. Казахте, че от сега нататък Европейската комисия ще води само политика, основаваща се на факти. Надявам се, че това е вярно и се надявам, че от тук нататък Европейската комисия ще внася само скъпнителни предложения, които да издържат на проверка от съда, както и проверка на становищата на Агенцията за основните права. Вторият въпрос е свързан с прилагането. Много сме сме добри в приемането на нови законодателни предложения, но имаме доста по-големи проблеми с изпълнението на това законодателство. Така че би било добре да имаме сравнителна таблица за изпълнение за областта на ПВР, която да се управлява от Европейската комисия. От 2009 година насам, например, е задължително държавите членки да разполагат с нужната е, оборудване за разчитане просто отпечатъци и да биометричните паспорти, но едва 14 държави членки са приложили разпоредбата и разполагат с тази техника 11 години след приемане на директивата. Какво прави Европейската комисия по въпроса? Не чуваме и достатъчно по въпроса за, за защитата на личните данни на гражданите. Може ли те дето съвременна информация за процедура за нарушаване на правилата срещу Гърция, Германия и Словения, които към октомври 2019 година все още не бяха транспонирани директивата или към свързано с строителни. Те продължават да работят с рамковото решение за защита на личните данни за 2008 година, от преди появата на iPhone. Споменахте и някои приоритети. Надявам се приоритетът ви за тероризма и радикализацията действително да включва изрично и крайно десният тероризъм и е, насилието е, с. Е, срещу жените, защото ако над 200 хиляди жени са жертва на, на тежки пребивания, жертва на домашно насилие. Това не може да е, не е проблем. Също така приветствам идеята ви да се преразгледа мандатът не само за обманът на информация с частния сектор, но и заобщо и с а, правополагащите органи, защото в някои държави членки самите полицейски служби понякога са част от организираната престъпност и корупцията и те безспорно няма да се обърнат към Европол. И накрая Надявам се Европейската комисия да излезе с предложение за бюджета, която да отговаря на висотата на мандата, с който сме натоварили Европол. Благодаря ви. Аз ще се опитам да се приема предизвикателството и да се впиша в две двама за изказване. Благодаря на комисаря за приоритетите. Ние приветстваме подхода за всеки нов законодателен акт да се подготви преди това оценка на въздействието, съответно предложенията да се основават на данни. Очакваме също така оценката на въздействието да съдържа оценка за нуждата от приемане на този законодателен акт. Тоест първо се прави оценка на инструментите, с които вече разполагаме и също така дали предложението отговаря на нормите ни, в частност нормите за защита на личните данни, където има ясна съдебна практика. Като споменахте обменът на данни, надявам се този обмен на данни, който говорите, да отговаря на съдебната практика. Има и права, които не се изпълняват и не се прилагат изцяло. Да вземем за пример Истанбулската конвенция. Толкова много държави членки все още не са я ратифицирали. Какво може да направи Европейската комисия, за да преодолее този проблем? Все още има и, и липса на взаимно доверие. Така че въпросът е как може да се създаде това доверие. Това може според нас да се случи чрез хармонизиране на нормите за гаранциите и защитата в, по време на производствата. И новата програма за борба с наркотиците. Надявам се да вземете предвид различните подходи в, в политиката по отношение на наркотиците. В държавите членки има различни подходи. В някои случаи легализацията на наркотиците може да се окаже по-ефикасна, отколкото да се настоява само на прилагащ подход. И последният коментар е за агенциите. Ако действително искате да, да, да, засилите сътрудничеството, а не само да се приема ново законодателство, трябва да имаме ефикасно работещи агенции като Европол и Евроюст и те в голяма степен трябва да могат да разчитат на стабилно финансиране, т.е. да знаят с какви ресурси могат да разполагат и на какви ресурси могат да разчитат както финансови, така и човешки, както национално, така и на европейско равнище. Така че как можете да принесете за ефикасната им работа, ефикасно им сътрудничество, за да могат да работят за едно по-добро бъдеще? Господин Търдино, от Идентична демокрация. Интеграция, комисария. Благодаря. Европейската стратегия и приоритетите се споменаха от комисарката борбата с организираната престъпност, киберпрестъпността и така нататък. Нека да говоря за организираната престъпност от презграничен тип. Трафика на мигранти и трафика с хора. Трафика на наркотици и така нататък. Постигнати са резултати от 15-та година на сетне, но мисля, че сме доста далеч от ефикасен контрол и борба. За да се борим с тези феномени, е нужно по-добро съдебно сътрудничество и полицейско такова. Трябва да се вземат предвид различията между отделните региони и държави, по-ефикасен обмен на информация между държавите и членки. Ежедневните новини ни показват, че независимо, че има план и стратегически планове, продължаваме да сме доста уязвими Нападенията от терористичен тип го показват. Нараства новаторството и затова службите много трудно се адаптират към бързата еволюция. Трябва да се инвестира в научно-изследователска дейност в тази сфера. В съвета за и заседанията за бъдещето на сигурността продължава да се говори за различните възможности, които са отворени пред мафиотските организации. Например, политиката за отворени врати много спомогна за това. Има различни форми на радикализация в Европа, които са заплаха за нашата вътрешна сигурност. Та по тези въпроси, госпожо комисар, може ли да ни кажете дали има конкретна програма, сериозна програма, отвъд програмните линии, които чухме вече и продължаваме да слушаме. E no, then maybe Mrs. Kanko? No, yeah. Кой ще искаш името на Екаре? Не виждам името ви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 Госпожа Канко, благодаря ви. Много ме радва факта, че Европол ще работи за повече обмен на информация. Много е важно да се борим с пръстта по този начин. Имам специфичен въпрос, свързан с новият мандат на Frontex. След а, цялата реклама от а, започването на новата агенция от а, декември, насам сега е време като сега времето е дошло да покаже новата агенция своите способности. Тъй като когато хората питат какво е постигнато, не е много трудно да дадем примери. Предполага, че Фронтекс трябва да подобри контрола на границите, наблюдението на границата и обратните приемания. Една е от част от мандата на агенцията е подкрепа на интеграцията на върнатите лица в трети страни. Това е много важно за политиката на Европейския съюз, но е важно и за да се избегне експлоатацията на тези лица след извършването им. Това е важно, за да се увеличи доверието на обществеността. Какви са амбициите ви за увеличаване на броят на върнатите в държавния происход лица, които не са получили, получили обежище и каква закрива се предвижда за тях, особено за момичетата и жените. Те най-много биха се възползвали от добра политика за обратни връщания. Благодаря ви от името на ГОЕ, думата има госпожа Дали. Благодаря ви. Имам въпроси в три области. Първият въпроси, свързани с не за неправомерното копиране на данни от страна на Обединеното кралство преди привилегирования достъп до ШИС, който получиха през 2015 и през 2017 година. Тоест не веднъж, а два пъти са го направили. Така че се питам как си обяснявате, как ще обяснявате забавянето, защо не са предприяти мерки за нарушаване, защо не са предприяти санкции, защо механизмът за наблюдение, с който са установени тези нарушения, беше премахнат след като беше, установ беше бяха установени тези нарушения, какво се случи с незаконно копираните данни, какви мерки са предприяти, за да се защитят правата на лицата, чието, чието данни неправомерно са били копирани. И в този контекст, особено бих искала да знам защо предвиждате изключването на споразумение за достъп на Обединеното кралство до повидимите положения, ще станат трета страна, а това са чувствителни данни и на какво отгоре ще им вярваме предвид как, какво направиха с данните от ШИС. Други държави се определят също като проблематични по отношение на начина по който е, обработват данните, които имат достъп в ШИС. Това беше първият ми въпрос. Вторият ми въпрос беше свързан с... Е, киберсигурността в контекста на 5G стандартите и изискванията, които се включват на равнището на разработването на протокола и възможността за засичане. Споменахте адекватен начин за разрешаване на проблема, но какво точно имате правито техническа гледна точка? Как ще промените техническите спецификации на 5G технологиите, без да се намали равнището на сигурност и какво на практика ще поискате от доставчиците на мрежите. И накрая споменахте терористичните атентати и а, екстремизъм, водещ до насилие. Не смятате ли, че най-добрият начин да гарантираме безопасност в Европейския съюз е да престанем да се местим в държавите в Близкия изток и да допринасяме за условията, които водят до този екстремизъм, служащи с насилие? Благодаря ви. Госпожо комисар, с това приключиха координаторите. Сега ще дам думата за по една минута на останалите колеги, за да не отхвърлим отделното ни време. Uh, Господин Саралехос, благодаря ви, госпожо комисар. Миналата седмица неправомерно кацна на територията на Испания лице, което е по санкции от страна на Съединените щати. От тогава чухме 5-6 версии, така че въпросът ми е наясно ли сте с това незаконно навлизане на европейска територия при на, рус... на за нарушаване на американските санкции, склонна на, на вице-президентът на Венецуела и дали сте е, склонни да изискате нужната информация от страна на испанското правителство за разрешаване на този проблем, който пряко засяга целият е, режим на санкции, наложен е, в рамките на вашата политика на Европейския съюз. Thank you so much, Chair, and thank you for the introduction, Commissioner Johansson. Um... Госпожо Нисър, благодаря ви, госпожо комисар време на изслушването ви през есента споменахте колко е важно да се изпълняват вече приятите решения, като навременно с това действията се основават на взаимно доверие, за да може да работим по-добре заедно за справяне с, с заплахите към вътрешната сигурност, сред които и тероризма и а, радикализацията. Като си имам предвид стратегията за вътрешна сигурност на Европейския съюз, бих искала да попитам дали сте установили нови мерки, в частност в борбата с организираната престъпност, например борба с трафика на наркотици, който е сред основните източници на приходи за тези организирани групи. И още един въпрос, който засяга друга важна за мен област е въпросът с трафика. Доколкото разбрах, ще бъде премахнат поста координатор за борба с трафика. Ако това е така, въпросът ми е защо? Защото трафика на хора се засилва, особено по отношение на деца. Благодаря ви. Сега, една минута ще ви стигне, нимайте. Благодаря. Госпожо Йохансен, в последното съобщение относно състоянието на сигурността в Европа, който беше представен през октомври, се споменава за работата, която се върши с деца, които могат да бъдат да попаднат в среди, където да се радикализират. Колко семинара, колко, каква работа беше направена в различните държави членки? И второ, казахте, и това е много интересно, те, те, тероризма про, про, променя своето лице дали се извършват а, изследвания а, за последиците на речта на омразата не само по интернет, върху обществения живот като цяло. Благодаря, госпожо председател, господин Уеверс. В стратегията до 2020 година се споменава насилие и тероризъм. Няма други специфични изрази. и, като, и, като, и, като, и като чало се използват предимно общи термини. Радикализиране на терориста и в, е, в един те на едно единствено място се говори за джихадизъм. Но 75% от терористичните действия се извършват от подобни лица. Същевременно координатора казва, че голяма, голяма част от деянията се извършват от салафистски ислямисти. Ще а, понаправите ли нещо за използване на правилните термини? В вашото във вашия увод, вие говорихте за насилието над жените, част от престъп, престъпленията, които наблюдаваме в публичното пространство, са насилието над жените и други, но нека не има, им, има, имаме ли също така от данни относно насилието, извършено от полицията? Колеги казаха, че трябва да бъдат въвлечени и съдебните власти и Европейският надзорен орган. Но какво ще направите вие по-специално за борбата срещу, на, насилието на жени? Благодаря, господин председател. Терористи заплашват сигурността на Европа и на европейските граждани. Аз приветствам казаното от вас и по-специално, що се отнася до съвременяването на мандата и разширяване правомощията на Европол в борбата срещу тероризма. Но но това предполагам, че ще бъде само една от многото инициативи, които ще предприеме комисията. Необходими са много повече подобни инициативи. Смятате ли да предприемете повече допълнителни инициативи, като, прим, като например да има една обща дефиниция на понятието организирана престъпност? Второ, да, да има борба с, с финансирането на терористични действия. Госпожа Йончева. Благодаря, господин председател. Благодаря госпожо комисар. Необходим ни е нов подход. Необходими са ни и на надежни, надежна статистика и много ресурси. Но трудно Европол и, Евро, и, и, и да, Юста могат да постигнат нещо с тези средства. Нека не забравяме, че борбата срещу корупцията трябва да бъде е, наша приоритет не можем да си затваряме очите пред подобно явление. Миналата седмица е, Transparency International е, излезе с много алармираща публикация. Положението в много държави членки, включително и моята страна България, е просто недопустима. Много малко са европейските инструменти, които могат да бъдат използвани в тази борба. На практика няма борба за борба с. За, няма стратегия за борба с корупцията в Европа. Госпожа Келер. Благодаря, госпожо комисар. Споменахте Европол и необходимостта да се разшири правомощията на Европол по необходимо е по-широко сътрудничество между различните полицейски органи. Е, при... Смятам, че трябва да се създаде нещо като европейско ФБР с широк мандат, за да могат за да можем да се пребориме с заплахите, които не, не са национални, а, международни, за да можем да се справим с борбата с трафик на хора или трафика с наркотици. Бих искала също така да спомена заплахата след завръщането на бойците от чужбина, които и мерките, които трябва да се вземат. Така че трябва да бъдем единни, но и да разполагаме с полицейски сили, които да имат необходимите ресурси. Господин Брайер. Благодаря, госпожо комисар. Вие споменахте за борбата с домашното насилие, разпространението на огнестрелните оръжия. Също така не споменахте нищо свързано с данните и тяхното съхранение. Това е добре. споменахте много проблеми. Преди няколко седмици нашата комисия наблегна на а, доброто приложение и изпълнение на прияти, приятата нормативна уредба, а, а не за това да бъде прието ново а, законодателство. А, сега, вие споменахте също криптирането като инструмент, който се използва от престъпниците, но това е също инструмент и метод за защита на данните на гражданите. Господин Бухаре, благодаря, госпожо председател вие, вие, вие, спомен, вие споменахте, през, че през 2018 година едва 35% от незаконно пребиваващите в Европа са били върнати в техните страни. Какви а, мерки ще се вземат за връщане на незаконно пребиваващи с страни като Марокко и Алжир? И второ, а, какви мерки ще се ще се вземат срещу трафика на хора в Средиземно море. Може би, ще, може би трябва да се потърсят някакви начини за търсене на, за поискване на убежище в трети страни, за да се прекрати трафика на хора. И трето, какво може да се направи срещу прането на пари и трафика на наркотици в Гибралтар. Много ви моля, вземете предвид това в по-нататъчните дискусии. Знаете, че в страната на баските пус, пус, Постигнахме известни успехи в борбата срещу ЕТА. Бих искал само да ви припомня резолюцията, прията от парламента през 2017 година, в, в, в която се заклеймават насилието на полицията над гражданите, както и мерките, които трябва да се предприемат за това затворниците да не бъдат твърде далеч от семействата си и така нататък. Моя въпрос е следващия. Комисията предвижда ли нещо за да откликне на исканията на парламента по тази тема? Благодаря, господин Корнер. Благодаря. Миналата седмица обсъдихме скандала в Дания, свързан с данните. Предполагам, че осъзнавате необходимостта от законодателство в тази област. Дали този скандал ви кара да си промените позицията? Аз смятам, че имам, имаме добро предложение в момента, свързано с електронните доказателства. За това не е необходимо да се предприемат мерки за, за, за запазване на данните. И с, а, също така предвиждат ли, предвиждат ли се също така мерки, свързани с данните на пътници на автобуси, влакове и други. Госпожо комисар, халифата вече не съществува в Сирия, но положението е твърде тревожно. Вътрешната сигурност на Европейския съюз тясно зависи от съществуването и е, присъствието на джихадисти, било то в затворите или извън тях. Много е важен въпрос а, с децата на джихадистите и техните майки. Какво, как може да гарантираме сигурността на европейците предвид завръщането на част от тях в Европа и в е, по какъв начин ще може предварително да се разбере кой може да представлява опасност и кой не. Госпожа Брикман, по хуманитарни причини, но и по причини за сигурност, можем да си задаваме въпрос, да зададем въпроса какво ще правим с децата на е, джихадистите след тяхното завръщане а, има, има също така призъв да се да джихадистите да бъдат върнати в страните, за да бъдат съдени тук и за да има проследяемост на по-нататъчните им действа. Смятате ли, че една миграционна политика която се, се основава на законни методи, е, която подсигурява, прав, осигурява правата на е, всички и е, създава сигурни условия за пристигане в Европа, няма да е над най-подходящата. Госпожа Кемпа. Евро... Евроевропейската заповед за арестуване. Знае, знаете, че в много страни а, поради политически причини то, тази заповед просто не се а, е, зачита. Например, в а, е, или Полша. Смятат, смятате ли, че можете да предприемете някакви действия, за да може Европейското заповед за арест наистина да а, изпълнява своите функции? И, по как... и смятате ли, че стратегията за борба с незаконната миграция до 2020 година беше успешна? И ако не, какви нови мерки предвиждате и как е, предвиждате ли връщането на джихадистски бойци в е, Европа и какви, ме, какви мерки е, ще бъдат предприяти спрямо тези лица и техните семейства? грация, грация Само една минута ви давам. Благодаря за възможността за диалога. Организираната престъпност все повече пуска корени и все повече се вписва и в финансовата система на нашите държави посредством корупция, измами и изпиране на пари. Необходимо е, за да се борим с нея, да се борим по-упорито и да има добър обмен на информация, който да е ефективен и ефикасен. Имайки предвид особено прането на пари. Смятате ли, че настоящата система за подаване на сигнали за подозрителни операции, обмената на информация е адекватна или трябва да има реформа, подсилване, за да има по-бърз достъп до информация от страна на полицейските органи, държавите членки и Европол. Смятате ли, че може да има мрежа на органите за борба с този тип дейности. I'm, I'm Госпожо комисар Йохансон, и аз знам, всички знаем, и вие знаете, че е много трудно да се резюмира отговори на всички въпроси, които бяха зададени от депутатите. Това не е най-простото и не е най-удобното като задача, но ние предварително ви благодарим, защото знаем, че ще положите оптимални усилия. Времето ни притиска. Така че по-добре да включим всички и след това вие да се опитате да резюмирате, да опишете различните реакции на въпросите, които са повдигнати. Благодарим ви предварително. Заповядайте. Благодаря ви за въпроса и за идеите. Ще се опитам да отговоря на всички. Ако не успея, ще дойда отново скоро, тъй като е нужен постоянен диалог. Изключително важно е външните граници да бъдат сигурни. Отговарям на госпожа Мецола. Това е част от новите текстове за обежище и миграция – Шенген не е добре защитен така, както трябва. Трябва да се правят систематични проверки, а те не се правят. Вижда се от проучвания, че прекалено много хора са минали без да са били проверени през граничен контрол. 22% показват данните. Става дума в крайна сметка за изпълнение на практика. Трябва да се спазват правилата, които вече съществуват, за да си вярваме повече и да имаме сигурни външни граници. Това е изключително важно. Подобряване на обмена на информация, оперативната съвместимост, казахме, да, тя е изключително важна. Всяка отделна държава членка трябва да бъде в съответствие. Както и агенциите, разбира се. Госпожа Зипел, госпожа Интфелд говориха за изпълнението. И аз съм напълно съгласна. Трябва да направим така, че да изпълняваме решения, които вече са взети. Това е много важно. Това не значи, че няма да се предприемат нови мерки, няма противоречие. Тук, особено когато има нов мандат, но трябва да се наблюдава изпълнението. Идеята за таблица с резултатите е една добра идея и трябва да се помисли в тази посока. Това ще е един добър начин да се пристъпи напред. Трябва да се разшири и еразъм за правоприлагащите органи. Това е добра идея и аз с удоволствие ще я разгледам допълнително. Добре е да се използват по тези програми за полицейските органи. Така те ще се учат един от друг. Насилието срещу жени. Клонато от госпожа Интфелд и други колеги. Изключително важно е жените и децата не са в безопасност у дома си. И това е факт. Точно за това е нужно много повече да се направи. И това в крайна сметка е в ръцете на националните органи, на полицията. Но това, което може да се направи на европейско ниво, ще бъде направено. Тече диалог с Елена Дали която отговаря за равенството между половете, защото тук има ясна връзка и с това какви инициативи могат да се подготвят заедно в тази сфера. Актуализиран мандат за Европол и за прюнското решение. Много е важно да не остаряват и мандати и правомощия, за да има развитие напред. Бюджета е основен въпрос. Мнозина от вас. Yeah, Вече го споменаха. Имаме нужда от финансиране за Европол. Те имат огромни задачи, много очаквания имаме от тях. Силно се надявам да получим подкрепата и на парламента в едните преговори по МФР. стандартите за защита на данните. Изключително важно е да ги защитим, да, и това е част от равните условия. Това е една предпоставка за доверието, което искаме да създадем, да има силна защита, за да може да вярваме, че всички държави членки имат една и съща защита. И това е много важно. Новата програма за наркотиците. Трябва да се съсредоточим не по това, което ни разделя, а по общите елементи. И от ползата, която може да се извлече от едно сътрудничество. Трансграничната престъпност. Да, нужно е по-добро сътрудничество. Нужна е добра защита на данните, системи, оперативна система съвместимост. Трябва да работим заедно. Научно-изследователска дейност. Това е важно. Европол започва една лаборатория за новаторството, за да се справяме по-добре с новите заплахи и да се учим един от друг, как правоприлагащите органи могат да се справят с тези неща – и това трябва да бъде подкрепено от нас. Нов мандат на Frontex. Декември миналата година бе този мандат прият. Засилване на връщанията на унези, които не могат да останат в Съюза. Да, трябва да работим много по-добре по връщанията – това трябва да е част от новия пакет за миграция и убежище. Но нещата не са само в ръцете на Фронтекс. Имаме нужда от по-добро сътрудничество с трети страни, за да може да им помогнем да се борят с трафикантите на хора и да приемат гражданите, които нямат достъп до Съюза. Разчитаме и на държавите членки – те трябва да имат ефективни и ефикасни процедури за решения за обежище. Те трябва да бъдат вземани в същото време, когато има отрицателно решение. Фронтекс трябва пък да извършва самите връщания. Така че сътрудничеството е много аспектно. Шенгенската информационна система и злоупотреби с нея от Великобритания. Скандално е. Това е много опасно това, което се забелязва тук. Има, ще има, надявам се, препоръки на съвета по този въпрос. Това трябва да се има предвид и по време на преговорите. Сега ще преговаряме много бързо. Какви са отношенията ни след декември тази година? Сигурността е много важна част от тези преговори. Аз ще следя отблизо тези преговори. Господин Барние ръководи преговорите, разбира се, но аз отговарям за вътрешната сигурност и съпредседателствам с него преговорите по вътрешната сигурност. Когато стигнем до тези преговори, ще говорим и за това. Yeah, about uh, trafficking we need to do more. За трафика. Много повече трябва да се направи за трафика. Настоящия антитрафик координатор Василядо се справи отлично. Тя работи отлично. Бихме искали да продължи, но доколкото разбрах, не е възможно по законодателството на Съюза да се удължи нейния мандат. Тоест, нужен е нов процес. Много съжалявам за това, защото смятам, че тя наистина се справи отлично и ако можеше да продължи, ще, ще да бъде отлично. Но правилата, законодателството показват, че е нужен външен процес. Uh, one, but... Тя може да е, но е нужен процес. искате да кажете, че същото лице, което е вършило тази работа последния мандат, може да бъде кандидат и за следващия мандат ли? No, no. The, the... Не. Функцията ще си остане. Но трябва да има такъв процес външен. Не мога да обещая, че тя ще е човека така стоят нещата. Удължена е, преди беше удължен мандата й. Сега процесът трябва да е външен. And the foreign, foreign terrorist... Връщащите се бойци от терористичния фронт това е национално решение за държавите членки, дали да ги приемат или не, за да може да се реши какви е, процеси ще бъдат предприяти. Европейската комисия обаче ще направи всичко възможно да помогне на държавите членки. Например, може да им помогнем да съберат доказателства, може да помогнем с сътрудничество, ако искат, можем да улесним работата им, но това е национална компетентност. Крайна сметка, какво да се прави с тези лица. След това екстремизма и насилствения такъв. Важно е да се предприемат мерки, които да включват всички всички терористи и екстремисти, които заплашват гражданите. Джихадистският тероризъм все още е най-голямата заплаха, но нараства и заплахата от вътрешния. Така че не може само да бъдат разполагани един срещу друг. Трябва да се борим и с тях, и с други. Освен това, за защитата правата на жените. Мнозина от вас казаха, че не трябва само да се борим с престъпността онлайн. Разбира се, че е така, но Европейски съюз има нови компетенции. Националните органи трябва да действат. Ние можем само да предоставим възможност за сътрудничество, когато нещата се развият в трансграничен план. Тогава Европейския съюз има компетентност и може да направи много. Господин Топия за финансирането от страна на трети страни – Да, ще разгледаме това. Хармонизиране на дефиниции. Нужен е прагматичен подход. Така е. Но не бива да влагаме енергията си в погрешната посока. Корупцията. Корупцията е ужасяващо нещо. е много важна част и от върховенството на закона. Комисията влага много усилия в тази посока, особено що се отнася до този процес. Той е част от европейския семестър. Но важни са нови инициативи. Може и да се наложи. Повече мигранти как да се връщат. Да, казах от това запазването на данните. Директивата за това бе обявена вече и трябва да видим дали имаме нужда от нова. Обаче, сега в съда General Advocate. General Advocate генералния адвокат по тази тема трябва да се изкаже, така че чакаме решението на съда. Отвъд това ще видим дали новите предложения отговарят на изискванията или не. Що се отнася до ПНР, сега ще бъдат преоценени, ще... През май месец ще излезем с нови такива и ще можем да видим дали нови предложения да се направят или не. And when it comes to anti-money laundering, it... За борбата с изпирането на пари, това е нещо много важно и това е една от причините. Затова е нужен и нов мандат за обмена на информация. А, и трябва да спомена тук, че това е отговорност на комисаря Рейндерс. За новите предложения в случая говоря. Това е. Благодаря, госпожо комисар. Благодарим на преводачите. Благодарим особено на преводачите, защото поискахме от тях да бъдат щедри тази сутрин. Тази сутрин направихме същото. Тази днес след обяд направихме същото. Всички въпроси, които бяха повдигнати, така или иначе, мисля, че това е важно за обмена на информация. С вас е важно да говорим, имайки да се даде възможност да се изкажат депутатите, независимо от това дали са по същество или не, дали принадлежат към друга тема или друга сфера. Така или иначе ви благодаря за тази възможност. Нямам се да продължи този структуриран диалог с комисаря по външна работа и сигурност, защото това е въпросът, с който се занимавахме днес. Благодаря на всички.